Добър ден на всички. Добре дошли сте на заседанието на Инко. Имате дневния ред. Ако нямате забележки по него, се счита за прият. Както знаете, заседанието се предава по интернет. И да ви информирам, че новия брой на нашия бюлетин на Имко вече е излязъл – Получихме и протоколите на заседанията ни от май. Те също ще се считат за прияти, ако нямате възражения. И мисля, че можем да започнем с доклад по текущите междуинституционални преговори. Първо ще има отчет на докладването на, на преговорите по акта за достъпност. Господин Локър Гард не е тук и ме помоли да, от негово име да представя темата. Той се извинява за това, че не може да присъства. Иска да сподели с вас известно така разочарование по относно е, доклада и отношението на съвета. След наседанието на Корепер тази седмица стана ясно, че доклад, държавите членки не са готови да актуализират мандата, което означава, че съвета няма да може да преговаря на следващия триалог, предвиден за следващия вторник това е сериозна така забавене и стъпка назад в преговорите и целта е да се стигне до съгласие в рамките на българското председателство. Държавите членки не са готови да направят това, което е нужно. Бяхме готови да предвидим, да преместим по-напред този триалог, но за съжаление не се получи. Ще ви запозная с състоянието на останалите е, въпроси, механизма за е, правоприлагане и е, жалби и регистра на съществуващите жалби, в, при който се прилага механизма за решаване на спорове. На последното заседание съвета се яви на тристранната среща неподготвен, така че не сме напреднали. По терминалите за самообслужване е, са необходими допълнителни е, обяснения транспорта, туризъм и е, други, микропредприятията, е, марката е, S е, и други е, също са забавени. Ние трябва да предстои още много работа, освен ако наистина съвета не се яви с актуализиран мандат, обновен мандат. Реакциите от е, е, съвета обаче е, не, не проява желание да докладчика не е готов на пети е, тур преговори, ако съвета не прояви готовност да е, да действа. Това е, е отчета по тристранната среща за достъпа до е, закона за е, достъп до услуги и стоки. Господа Илянова, Селянова има думата. Наистина сме много разочаровани от този провал в преговорите и последните действия на съвета и позицията на държавите членки. Никаква гъвкавост не бе проявена в тристанните разговори с парламента. Многократно е ставало дума, че ние като парламент гледаме на този акт е, много сериозно. Той е, ще улесни живота на милиони граждани – и това, което се опитваме да направим е максимално скоро да го е, да започнем да го прилагаме, да го въпреки е, нашите маневри не успяхме да придвижим напред е, преговорите, особено по отношение приложното поле. Наистина това е много разочароващо и от името на моята политическа група Социалисти и Демократи трябва да кажа, че ако съвета очаква парламента просто да се отегли и да, да се примири, няма да се случи това. Ние сме заложили своите червени линии и ще ги отстояваме. Председателката, благодаря. Сега доклада, докладването по е, досието за е, уведоменията, но докладчика е, ще закъсне, доколкото разбирам, така че да мине направо към следващата точка, която е доклад по тристранната среща за свободния поток на нелични данни. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че имам добри новини тук. Преговорите са на последен е, етап. Е, сега се връщам от тактическо заседание не мога да ви дам е, последните горещи новини, но предложението е, за технически заседания е готово. Съвсем е, накратко. Получих мандат да преговарям от името на парламента във вторник. В среда проведахме заседание докладчите в Сянка, което е добро, много конструктивно премина. Имаме един единен и силен парламентарен екип. Горна, горда съм да го ръководя. Всички сме съгласни, че трябва да действаме бързо и да приключим в рамките на българското председателство с е, всички в екипа на парламента. Линията на преговорите е ясна. Започнахме в четвъртък тристранните разговори. Тристранните разговори бяха много конструктивни, положителен дух и много добра атмосфера протекаха. Е, постигнахме доста, доста напреднахме да ви е, да спра вниманието ви на 4-5 неща, където все още трябва да така да направим е, връзката между парламента и съвета, но постигнахме доста по дневния ред. Мисля, че утре ще имаме допълнителна тристранна среща, на която съм убедена, че тези въпроси ще бъдат е, изчистени, значи на 19 и на 21 евентуално. Въпроса за е, обществената сигурност. Линията на парламента е такава да е, доведе до да, да даде максимална свобода на свободно на движението на, на данни, като се прилагат съответните изисквания, с изключение на договорите е, за обществената сигурност като сериозно основание – е, сега е, е, можем да въвеждаме репатрира данните, като разбира се, зачитаме напълно договорите, с изключенията, които са предвидени в тях за държавите членки, а също така и разбирането, че държавите членки искат лесен достъп до данни, намиращи се в друга държава членка, а също така и възможност да налагат санкции в е, случай на злоупотреба от страна на един отделен потребител. Така че сме близо до съгласие по това отношение, но ние договаряме пакета, не отделни членове. Следващия 41-43 е член, това е, е отхвърляне на, на отмяна на изискванията за локализиране данни. Предлага се да се от, да извади от текста всяко споменаване, което не е достатъчно ясно и не може да се прилага на практика в реалния живот. Така че не ни харесват, е, не ни допадат общи формулировки и административни практики, които са най-общо формулирани. Искаме приложното поле да е ясно, стриктно е, формулирано, за да бъде и приложимо санкциите в член 53, това са наличност на данни за компетентните органи, достъпност за компетентните органи. Мисля, че тук имаме съгласие с държавите членки. Търсим такова. Те искат по-дълъг срок. Ние настояваме за по-кратки срокове говори, говорят за временни мерки. На нас не ни допада особено тази формулировка. Искаме наистина ясна времева рамка, така че държавите членки да не могат само да репатрират данни или да налагат нови изисквания за безкрайно определен срок. И след това по предложено поле и определенията, член 3.5. Е, е, тук е, нашите изисквания са ясни. Искаме административна практика, включително и обществените поръчки да бъдат включени в правилното поле. Важно е държавите членки да си дават сметка, че има полза за обществените органи и на централно равнище. Така че тук търсим текст, който ще е приемлив за всички и компромисен и обществените поръчки са червената линия за парламента. И последният въпрос, той не е спорен, но следвайки съвета на надзорника, се опитваме да добавим, да внесем допълнителна яснота в текста. Не за да не се търси мнението на правни, е, на юристи специалисти, но има нужда да се доизчисти текста, защото всички сме съгласни, че този регламент не се отнася до лични данни и той по никакъв начин не се намесва и не, не, е, не, е, не общия регламент за защита на данните. Просто е, работим така, че да не се получава застъпване и дублиране между отделни актове и ще видим какво ще постигнем по спорите въпроси, за да се чувстват всички добре, за да са приемливи текстовете за всички. И последната ни е въпрос. Е, той е по преносимостта и кодекса на поведение. Тук при гласуването си, с гласуването си парламента даде да се разбере, че не искаме твърде е, раз, твърде перспективни е, данни, е, текстове е, по отношение кодекса на поведение. Обедена съм, че ще намерим начин да, да не формулираме твърде дълги, твърде подробни е, и така предсписващи е, членове но не виждам е, в това сериозен проблем. Аз съм винаги на разположение да разговарям с е, докладчиците, разбира се. Ние държим връзка. И с това ще приключа всъщност. Е, това ще така е още една, един штрих към историята на, на Европейски съюз, ако успеем да приключим на време. Съвета трябва да се наясна, че ако, иска, ако те искат да приключим в рамките на българското председателство, ние сме готови, гъвкави, с отворени обятия ще приемем техните е, предложения и ще направим всичко, което е по силите ни като мандат, за да свършим е, на време, в е, краткото време, което ни остава за преговори. Разбира се, трябва да има дисциплина в екипа. Такава има всъщност. Колегите могат, ако искат да ми се обаждат и през нощта с въпроси, но е, каквото и да правим, трябва да бързо да действаме в преговорите. Благодаря ви за работата ни от миналата седмица. Готова съм за да чуя коментари или съвети е, от е, колегите. Благодаря, председателката. Благодаря. Това означава, че можем да преминем на следващия доклад, който е по е, международните, а, е, е, електронните комуникации. Не знае дали има някой от АЛДЕ, който иска да говори от името на докладчицата. Какъв беше въпросът ви? Въпросът ми е дали искате да ни запознаете с последните резултати от тристранните срещи. Кацу. Да, има добри новини в отговор на въпроса ви. Преговорите приключиха и от страна на ИТРЕ и на ИМКО. Бяха много добре, работата беше добре координирана интерес на двете, на двете комисии е да имаме стабилна рамка за инвестиции в бъдеще, но разбира се и е, имко държи на това от гледна точка на потребителя. Радваме се, че постигнахме един подход, който води до максимална хармонизация, без да разводняваме съществуващата защита за държавите членки. И второ, едно от важните постижения на парламента, а именно съкрещение в е, намаляване на цената на вътрешно европейските е, обаждания. Тук по този въпрос много преговорите бяха много тежки, защото Европейската комисия не желая нищо да направи по това досие. Та парламентът е, заедно с съвета така обедниха усилия и направиха пробив. В крайна сметка се съгласихме за 19 цента максимум на минута за разговори, което е добър компромис, защото от една страна имаме възможност е, е, не се подронва конкуренцията между операторите. Същевременно ползата за потребителите е значителна. Добрата новина е и, че когато това ще е готово и прието преди изборите до година, което е много добър тайминг. Споменах, че комисията не беше особено отворена е, в работата по това предложение и че ние с е, съвета и от парламента е, постигнахме това, което постигнахме, но в крайна сметка комисията излезе с декларация – едно допълнително писмо към нашия компромис. Много странен ход беше това, защото ако човек се вгледа по-дълбоко, ще види, че трябваше да има предварително една оценка на въздействието преди преговорите. А те сега в последния момент представиха, предложиха един член, по който бяхме се вече споразумели така че се дава много малка възможност е, за дадена страна да получи дерогация. Комисията е, всъщност какво е по-добро е, регламентиране, регулиране? Нещо, което предварително е одобрено, а не в последствие. Не сега да оценяваме резултатите ни от 2013. Ние просто живеем в друг свят. Така че имаше малко така малко необичайен ход е, взеха нещата в последния момент. Е, ревърсирахме едно, едно, две. Посланието там беше до специални обстоятелства или опасности, рискове. Това бе постигнато съгласие бе постигнато в зависимост е, и по отношение на е, бройките и независимо от бройките. Радваме се, че българското председателство ни съдейства, защото те си поставили амбициозната цел да финализират е, преговорите. И мисля, че общо взето парламента може да е удовлетворен от това, което е постигнато до тук. И стигнахме до съгласие. Можем да приключим с това досие. Председателката, благодаря. Това означава, че можем да приключим и по този доклад за тристранните срещи и отиваме на следващата точка от дневния ред и това е компромисните изменения по досието, досието за е, паневропейските е, допълнително частно пенсиониране, е, пенсионен продукт. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо, приветстваме инициативата на комисията за такъв паневропейски пенсионен продукт и информацията, която е, което има за цел да насърчи европейците да предприемат и е, частни, но е, се включат и в частни е, фондове, пенсионни фондове. Е, това е, е нещо, което е, ще помогне е, на много да се възползват, особено младото поколение, което да бъде насърчено насърчено да се, да се инвестира и в третия стълб. Някои държави членки нямат, не предлагат такъв продукт за допълнително частно пенсиониране и националните пазари са много различни в това отношение. Е, целта е да могат, е, такъв продукт да може да се е, възприема от една държава членка в друга и да се това може да, за да се получи това е, трябва да има един стандартизиран европейски продукт. Би трябвало, разбира се, в зависимост от законодателство на държавни членки е, ще трябва да, довед, да, да, да се внесе известна хармонизация в е, е, пенсионните системи, за да може такъв продукт да е приемлив в, от една държава членка в друга и да, да е приносим съответно. Целта е доброволно, сигурно, прозрачно и приемливо за е, осигурителя е, е, осигуряване, пенсионно осигуряване. Разбира се, би трябвало същите данъчни, същите данъчни условия да въжат както при националното пенсионни продукти. Моите предложения за изменения отразяват предложените е, идеи от е, всички, ние можем с такъв продукт да, да е, гарантираме конкурентност на отделните системи, ако, разбира се, внесем, приемем нов, нови текстове в, по отношение на такъв продукт, 642 предложения за изменения са направени до сега. Повечето от тях се отнасят до е, приложно поле и до, до е, темата, по която работи нашата е, група, нашата комисия. Благодаря на докладчетите в е, Сянка наистина много напрегната, интензивна работа, но и много ползотворен обмен на мнение беше. Важното е наистина да се запази важната роля на Айопа и да е, се поддържа една платформа за обмен на информация това да е наистина един е, допълнителен вариант за е, е, пенсионно осигуряване, като вноските да представляват съответно 30% началната вноска до приемането на един такъв продукт наистина трябва да бъде одобрено да мине през Европейската е, орган за застраховане и професионално, професионално пенсионно осигуряване. Трябва да се преди съответно сертифициране е, според мен, е, когато говорим за достъп, това не е достатъчно ясно формулирано. Трябва да се разграничат ясно процедурите в национален е, план и е, по отношение на европейския продукт. Втория важен въпрос е преносимоността. в рамките на 5 години би трябвало да може този продукт да се предлага във всички държави членки. Е, с целта предлагаме една хармонизация на съответните е, раздели, отдели и пет комп... такива, които да въжат за всички държави членки. Четвърти блок е, е блока за вземане на решение, е, а за целта потребителя трябва да е много добре информиран. И последния блок е, е информационен пакет. Споразумяхме се за такъв пакет, който да бъде актуализиран ежегодно. Шести блок предлага стандартните варианти съответна гаранция за капитала, Седми блок е, се отнася до е, жалби. Е, осми възможност в, да се промени, да смениш доставчика в рамките на 5 години. Имаме и споразумяхме се за е, специалното, специфичното споразумение по стандартния вариант. По изключение е, е се допуска еднократно изплащане до 30% в началото на е, е, изплащане на вноските. Само по този начин бих могъл такъв паневропейски продукт да има успех. В рамките на 5 години би трябвало обаче всички е, фондове във всички държави членки да предлагат този продукт, като разбира се това трябва да стане е, в е, добро партньорство. Компромисите, които постигнахме, са добри, в, постигнахме ги в хармония с социалисти, демократи и зелените, което е гаранция за един успешен продукт. Благодаря. Благодаря. Сега за социалисти демократи, господин Ахмед Благодаря. Аз мисля, че постигнахме серия добри компромиси. Искам да благодаря а, на госпожа докладчика Колин Ланген и на останалите докладчици в Сянка за много откритите и конструктивни обсъжданията. Струва ми се, че компромисите отразяват основните въпроси, които ние поставяхме, особено за запазване на ролята на ЕЙОПа по отношение на общоевропейския личен пенсионен продукт. Това е една гаранция за е, спестителите. Като е, се е, прилагат стандартите на ЕЙОПа и бъде гарантиран реалния капитал. Много добре е, че можахме да постигнем съгласие по горна граница за разходите и таксите. Продуктът ще носи марката на Европейския съюз, за това защитата на потребителите има много голямо значение и се радвам, че е широко отразен в нашите компромиси ще има лесен и безплатен достъп до информация за всички потребители, така че те да вземат своето осведомено решение. Защитата на потребителите изисква достъп до колективни средства за защита по съдебен е, ред и извънсъдебни споразумения, така че е, да могат да се прилагат и процедури за альтернативно разрешаване на спорните въпроси. С този общоевропейски продукт, мисля, че предлагаме продукт, който ще е много привлекателен за по-младите, мобилните потребители, тъй като преносимостта е основна характеристика на е, този продукт. Беше прието нашето предложение за изменение във връзка с данъчното облагане в компромисите, за да се избегнат е, злоупотреби е, с данъчното облагане, защото се определя принципа за водеща е, страна, която да бъде е, страната на мостоянното местопребиваване. Ясно се посочва, че първите два стълба не са обхванати от този продукт. Благодаря. Благодаря. Урике Требезиус за екаре не е тук. И господин Селимович не е тук. Денис Дайонг следва. Благодаря. Сменихме се с а, Гое по тази тема. Тя е трудна и винаги е била трудна по обясними причини. Първо, имаше опасения, че и колективните пенсионни схеми ще трябва да изпълняват онези изисквания, които имат пенсионните компании към професионалните пенсии, а това вече е по-различно съгласно директивата. Второ, нашата група не желае да насърчава използването на индивидуалните лични пенсии като замяна на колективните. Възникват много конкретни ситуации, при които личната пенсия като индивидуална схема е неизбежна, но не бива да се стига до случаи, в който те се насърчават. Естествено, при самонаетите лица в някои отрасли това е неизбежно, както казах, но не бива да се насърчава и трябва да се решава всеки конкретен случай. На обсъжданията с докладчиците в Сянка многократно посочвах, че е, по-скоро за защита на потребителите е, трябва да се говори тук. Е, докладчика ме уверява, че в предложението са отразени всички аспекти, т.е. професионалните пенсии, няма да бъдат определени от правилата на застрахователните пенсионните дружества по принцип, така както ще бъде с личните индивидуални пенсии. И също така ще има обособяване на отделните пенсионни продукти, за да се разграничат индивидуалните от колективните елементи. Мисля, че това за нас решава въпроса, разсейва опасенията ни не бива първите два стълба да бъдат засегнати. Имам предвид първия колективния и втория задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Третият стълб, фактически, който сега се появява, е общоевропейски личен пенсионен стълб. В економическата комисия Бяха обсъдени основните е, възражения и от гледна точка на е, защита на потребителите, мисля, че докладчика е, свърши много добра работа по отношение на прозрачността, на обособяването на блокове компромиси. Можем да приемем такива гаранции такива текстове има. Стигам до заключението, че можем да гласуваме в подкрепа на доклада. Това е позицията на нашата група. От гледна точка на защита на потребителите е добър, но не бива да предрешаваме по този начин по-общата дискусия, а тя ще се проведе в економическата комисия. И се надявам изходът да е благополучен и в економическата комисия. Аз обяснявам как ще гласувам тук в комисията. Надявам се, че това ще бъде отразено и в протокола. Защото някои ще бъдат изненадани, че е, Обединената левица и Северната левица гласуват за. Затова реших да се аргументирам по-подробно. Благодаря. Разбрах, че господин Сулик е, е, е тук е, да замести колегата. Давам му думата. Да, благодаря. От името на госпожа Требезиус ще се изкажа. На последния кръг разговори тя постави редица въпроси, които си остават открити в компромисите. Компромисите наблягат на подробностите, а някак си им обягва общата картина. Във връзка с защита на потребителите има известен напредък и същевременно съществува риска от свръхрегулиране. По-големите въпроси са свързани с тематиката на вътрешния пазар. На първо място, всички сме съгласни, че данъчните облегчения не бива да бъдат по-благоприятни при този нов предложен продукт от общите. В Германия има подобен пенсионен продукт, но като имам предвид нисколихвената економическа среда, той не се оказва особено сполучлив. чрез еднократни паушални вноски от държавата, както е в Германия, не може да се постигне сполучливо решение, защото тук говорим за мобилни работници, които не могат да получават преките плащания по начина по който тук се предвижда. Второ, и имаме известни опасения във връзка с малките и средните застрахователни и пенсионни дружества. Предложението ще бъде в полза на големите многонационални корпорации, които просто ще разширят пазара си в Европа, а това ще навреди на сближаването в Европа. И на трето място, многонационалните корпорации могат да използват този продукт а, като начин а, за а, вложения а, в а, средносрочни а, по-ликвидни продукти. И така сближаването между а, страните, които участват в а, тази схема, няма да може да се постигне. В а, предложението на комисията а, тези идеи са залегнали в членове 34 и 35. Госпожа Требезио смята, че те няма да могат се прилагат на практика. Както виждате, не е достатъчно да обсъждаме подробностите, ако не сме изяснили общата обстановка. И госпожа Требезиус отново подчертава, че е, имаше вторачване по-скоро в подробностите, а не в най-важното. Благодаря, казва председателката. Сега и господин Селимович се върна. Давам му думата. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Колин Ланген за отличната работа по това досие в дух на добро сътрудничество. Ние подкрепяме всички компромиси, които договорихме. Като гласуваме утре, мисля, че ще отправим ясно послание към економическата комисия – Искам да подчертая още веднъж, че трябва максимална преносимост а, е, за а, е, всички, а, е, които се ползват от този продукт, за да могат, когато работят в различни държави членки или живеят в, в тях, да пренасят правата си по този продукт. Трябва едновременно да се при, прилагат всички елементи, всички блокове, на които е обособен продукта. Нашата група подкрепя предложението. Разбира се, ще е необходимо известно време е, пенсионните дружества да се приспособят. Затова предвидения срок от 5 години е подходящ. Това е подходящ и за потребителите. Ако съответния блок и елемент не може да бъде предложен в страната, където се преместват е, потребителите е, да живеят и да работят, то тогава ще може да се прави периодичен преглед. И накрая ролята на ЕОПа е укрепена с е, възможност да се премахнат всички елементи, които не отговарят на изискванията. Това е изключително важно, защото Европа продължава да е пълна с банки, застрахователни дружества, пенсионни дружества, които работят по най-различни начини. Е огромен е разнобоя. Нямаме единен пазар, за това призоваваме националните власти да взаимодействат с Европейския надзорен орган на ЙОПА по отношение на този личен пенсионен продукт Важно е, че потребителите могат да получат е, необходимата информация, за да вземат своето речение И да обобщя, много сме доволни от работата по това досие. Потвърждаваме, че можем да потвърдим всички компромиси. Благодаря. Благодаря и господин Шолтес накрая. Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Последен. Благодаря на докладчика, на останалите докладчици е, в Сянка с които работихме в сътрудничество. По отношение на компромисите, мога да кажа, както казахме и в съобщение си по електронната поща, ние ги подкрепяме. По принцип, предложението на Европейската комисия е добро, защото насърчава потребителите да се насочат и към частни инвестиционни продукти. Но за да бъде такъв продукт успешен – трябва да има трансгранично измерение, да бъде достъпен и да бъде преносим. Информацията трябва да е понятна за потребителите, да бъде прозрачна и до края трябва да внимаваме и да настояваме, че този продукт е доброволен и допълва съществуващите стълбове на пенсионната система. Той не ги замества. Има е, едно стандартно предложение за този продукт като спестовен продукт в допълнение на останалите продукти, които вече могат да бъдат намерени на пазара днес. С тези аргументи мисля, че мога да защитя извода ни, че е балансирано предложението и ще подкрепим компромисите. Благодаря. Благодаря. И сега отново докладчика, ако искате да вземете думата отново, не зная. Е Мисля, че всичко е казано вече и се радвам, че утре ще гласуваме в политическите групи. Благодаря. Indeed, we have the vote tomorrow on... Uh... Да, гласуваме утре, утре сутрин. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Разглеждаме компромисните изменения и допълнения по доклада за продукти с двойно качество на единия пазар. Докладчицата Сенхалова има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че мога да ви е, информирам, че е, работата е на последните си етапи. Е, текстът ще бъде готов за гласуване от комисията преди лятната вакансия. От внесените изменения наши и от комисията по селското стопанство, понеже Агри и е, внася становище. От всичко това съм подготвила 22 компромисни изменения и допълнения, които сега са предмет на разговори между докладчиците в сянка и по повечето неща постигаме съгласие. Мисля, дължа благодарност на колегите за съдействието. Няма да ви занимавам подробно с всички изменения и допълнения. Докладът е доста широк по своя обем. Включват се становище на комисията, други препоръки. Но, първо трябва да кажа, че съм удовлетворена от това, което от това, че вече не се оспорва явлението. А именно, че в рамките на единия пазар се предлагат видимо едни и същи продукти, но с различен състав в различни държави членки, което възможно да въведе потребителите в заблуждение. Е, сега бихме искали да въведем общоевропейски изпитвания по единна методика, тъй като независимо от проучването, което е направено от изпитванията, които са правени в някои държави членки, нямаме съпоставими данни. Трябва да, да привлечем и специализираните контролни органи и издруженията на потребителите в, на един такъв общо европейски проект. Е, е, ще обсъдим и възможността за пилотен проект по инициатива на нашата комисия. И разбира се, оттам нататък трябва да се премине към нормативна уредба за санкциониране е, и защита на потребителите е, в такива случаи. Е, директивата, която е внесла комисията, тя е в проект за неравноправната търговска практика, нелоялната търговска практика, тя, е, тя се работи и, и ние гледаме положително на нея. Възниква един спор за изменението, което се предлага по 6 член. Дали то би било достатъчно и, и практически осъществимо. Предвид необходимостта от правна сигурност, по-добре е да се въведе списък с приложен пример на неразрешената търговска практика. Е, така че да не остане всичко на теория, и различните административни охранителни органи да не знаят как да процедират на практик. Възниква тук също така и въпроса за немитническите бариери, така наречените нетарифни. Не може да се ограничава потребителския избор навсякъде в единия пазар. И, и трябва да се следи практиката на производители и търговци по етикетиране. Тук за сега вниманието е насочено върху хранителните продукти, но би следвало да започнем да събираме информация и относно нехранителните. Колегата Борзан, седнала тук до мен, ще ви информира относно становището на Комисията по здравеопазването, е, което също смятам да взема предвид. Благодаря докладчиците в сянка. Първо ЕНП. Е, благодаря, госпожо председател. Е, благодаря на госпожа Сеналова за положените усилия и за не, не предубеденото отношение към всички внесени изменения и допълнения, въз основа на които тя е изготвила компромисни е, текстове. Приветстваме и ценим високо сътрудничеството между различните политически групи. Е, в случая водещата роля на докладчика е наистина от съществено значение. Три неща е, първо трябва да уредим ролята на потребителските сдружения, след това да укрепим, да подобрим ролята на националните регулатори и на трето място, и което е най-важно според мен, трябва да се приложи единна методика, е, която да обхваща, разбира се, е, всички стоки, не само хранителните на единия пазар. Ние бихме искали да посветим вниманието си на, на съдържанието на, на същината на този въпрос, поради което искаме от докладчика да, да включи и съображения като опаковки и ценообразуване, за да, за да напипаме същината на проблема. Да, да, да видим доколко става въпрос за недобросъвестно поведение от страна на производители, а вероятно и на някои търговци на дребно. Смятам, че на край краища компромисите, които се предлагат, са подходящи. Начинът на работа, предлаган от докладчицата, е според нас приемлив и ам, ще се стигне до успех. Уверен съм в това. Благодаря, господин Сулик от ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Ние тук е, сме едно източноевропейско лоби. Е, от Чешката република докладчицата, от Словакия, от Чешката република и Словения са докладчици. Сянка, госпожа Бенковска е комисарят, тя е от Полша. Е, въпросът е значим, наистина, за, за двойния стандарт, нали, за двойното качество. Тук става въпрос за осведоменост на потребителите, е, за собствените им права. Така че трябва да се направят публично достояние тези резултати от изпитванията, да се привлекат е, регулаторите и потребителските сдружения за контрол. От друга страна, обаче, потребителите не бива да бъдат разглеждани като стадо овце, едва ли не, е, които не могат сами да се защитят. Някак си движим се в кръг. Дали проблемът е за пласмента на определени стоки с определено качество или за неосведомеността на потребителя. Край краща, ако един продукт е по-низко качествен, обичайно е той да бъде и по-ефтин. И тук някои от измененията са взаимно противоречиви. Първо се говори за неприемлива дискриминация, друго изменение пък говори за основателни причини на производителя да промени формулата. По-нататък се иска черен списък на нелоялната практика, с което според мен е крайно, крайно решение – и обяснението на, на тази противоречивост е ясно. Първо не сме определили, що е то двойно качество. Е, самия физически периметр не е очертан. Е, нали, в една, на един обикновен национален пазар може да имаме стотици, нали, хиляди, а, а ние е, насочваме вниманието си към сравнително ограничен брой. Е, Още повече, че има е, различни примери, е, в които сочат, че явлението се шири не само в Източна Европа. Е, например, в Германия е един и същ перилен препарат се различава по своя състав. В Германия той съдържа хлор, във Франция амоняк, да не говорим, че е, може да се намери и, и различна рецептура за пица е, в, е, на, на западноевропейския пазар. Разбира се, по друг начин бихме гледали на състава на една безалкохолна напитка, например, която на едно място със същия етикет е подсладена с захар, а на друго място с подсладител изкуствен. И вече възниква от, от там нататък въпроса е, за е, преследването на такава една практика, за санкционирането и А ние те първа трябва да гласуваме резолюцията през юли месец, е, преди да сме получили резултатите от е, общите изпитвания. Междувременно се работи изменение и допълнение на директивата, за нелоялната търговска практика и на мен ми се струва, че трябва да си дадем достатъчно време да си изясним въпроса, вместо някакси насляпо да настояваме за законодателни промени. Аз се отнасям с разбиране към желанието бързо и лесно да защитим потребителския интерес, но опасявам се в случая няма нито бърз, нито лесен начин, да не говорим, че може да се достигне до отрицателни ценеви последици, ако принудим производителите да предлагат точно една и, едни и същи еднакви продукти на Запад, както на Изток. Pekne a vyzeralo dobre. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Значи, благодаря ви за вниманието. Thank you very much. And then for Aldi, Благодаря. От името на либералите, Алди, господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Ще ви прочета е, становището на колегата, която е възпрепятствана да, да присъства днес. Е, колегата докладчик Сянка благодари на, на докладчицата. Текстът е добър, компромисните изменения също и, как, впрочем, повечето докладчици Сенка. Сянка е, нашата докладчица Сенка сянка може да подкрепи голямото мнозинство от компромисните изменения възоснова на които в края на кращата ще се получи един наистина е, изчерпателен е, добър доклад по въпроса. Алде вече коментира проекта, няма да навлизам в детайли, обаче имаме сериозно безпокойство по отношение на тези части, части от доклада, в които се говори за законодателното предложение на комисията в което за първ път се описва, прави се опит да се дефинира легално понятието двойно качество. Но ние смятаме, че това, което предлага комисията напълно адекватното, отговаря на нашите призиви. В новата директива за нелоялната търговска практика това явление се отразява. Нашата докладчица обаче е, е, призовава е, да се е, измени съответно и приложение първо към е, директивата и да се включи така нареченото двойно качество в списъка на черни, в черния списък на нелоялната търговска практика. Ние смятаме, че това отива малко далеч, защото практиката не, не е нееднозначна. Не, не би трябвало да се говори за черен списък. Е, мисля, че не само нашата група гледа така на въпроса. И накрая бих искал да приветствам Европейската комисия за това, че ни предостави миналата седмица една общоевропейска методика за изпитване на е, хранителни продукти, поредната стъпка напред е, към един европейски подход на потребителска защита. Тази методика трябва да бъде е, изпитана на практика колкото се може по-скоро. И е, лично аз е, бих приветствал такава една методика да се изработи във въведе и за нехранителните продукти. Благодаря. Благодаря от Обединената левица Нямаме го. Съдокладчикът е, от името на зелените. Господин Шолтес. Благодаря, госпожа председател. Аз също бих искал да благодаря на нашата докладчица за положеното голямо усилие да изготви компромисни изменения и за това, че се опитало да, да примири доста различни мнения. От името на нашата група мога да кажа, че компромисните изменения са добре балансирани и наистина насочват внимание към главния въпрос, който възниква в тази проблемна област. Повечето компромисни изменения, изменения според нас можем да подкрепим, но бихме искали малко да се попромени седмото компромисно с из, из, заличаване от текста на компромисното изменение на фразата Consumer Regional Preferences, т.е. местни или регионални потребителски предпочитания. Много трудно може да се измери обективно е, тази регионална специфика на потребителските предпочитания. По-нататък е в 16-то компромисно изменение приветстваме внесената в последната част промяна, но настояваме все пак за по-категорична формулировка относно надзор от страна на общоевропейски органи. Значи без надзор, без контрол няма да се получи кой знае каква промяна. Ние призоваваме да се възложи на определена структура да наблюдава явлението и прилагането на общата методика за изпитване. Е, за нас най-важно е да се запази упоменаването на първото е, приложение към директивата по компромисно изменение, изменение 21. Не можем да приемем предлаганото от други тук да се заличи това упоменаване. Европа на свободата и пряката демокрация. Господин Башкевич, но го не виждам. Е, така, сега ще пристъпим към членове на комисията. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Борзан е това. А, благодаря на всички колеги за е, доброто взаимодействие. В Комисията по околната среда бяха постигнати е, сериозни, солидни компромисни текстове. Е, ще посоча главните от тях. Първо бих искала да подчертая, че двойното качество е факт. И то се свежда до самото функциониране на единия пазар – и е, посяга на потребителското доверие, така че въпросът следва да бъде решаван на общоевропейско равнище. Компетентните органи до сега и съгласно действащото законодателство не са могли да се справят с това явление поради наличието на някои ограничаващи фактори и най-вече поради липсата на изрично нормативно основание за териториални ограничения. Значи европейското законодателство следва да се измени съответно и, и тази идея се подкрепя от всички политически групи в Комисията по околната среда. Следва да се измени приложението към директивата за нелоялната търговска практика. Според нас също становището на, на, на нашата комисия е, съдържа и предложението за ясни правила за контрол върху двойното качество, особено що се отнася до хранителните продукти, просто няма основание при един и същи външен вид, опаковка, етикет и така нататък, да има разлики, освен в някои изключителни случаи, в които има, има основание да се търси, например, употреба на местни суровини или е необходимо съобразяване с местно законодателство – а пакетирането, опаковката е, е, и етикетирането на продукта трябва недвусмислено да сочи разликите, ако има такива. Е, и също така се призовава за един достъпен широко регистър на такива продукти с допустимо различно съдържание на различните пазари. комисията следва да създаде звено в някои от съществуващите европейски изпълнителни агенции, което да извършва проверки и, и одити е, в реалното производство при възникнали подозрения е, за такъв двоен стандарт. Комисията също така следва да определи всички фактори, които водят до фактическото фрагментиране на единния пазар в случая. Както производителите, така и потребителите следва да работят за повишаване осведомеността на потребителите за това явление. Комисията по околната среда ще гласува в сряда. Както казах, всичко това, което ви казвам аз, се е ползва с подкрепата на всички политически групи и се надявам да бъдат подкрепени нашите предложения и тук. Благодаря следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. От името на колегата Тон е, ще говоря, е, която поради закъснение в полета не може да присъства, затова ще представя на английски нейното изказване. Благодаря на госпожа Сейхалова за е, това, че ни даде възможност да участваме в е, дискусиите и работата по тази тема. Преди да стигна до конкретиката, искам да призова колегите от други държави членки тъй като докладчиците са, и докладчиците в сянка са повече от източна и централна Европа, да действат активно. Има общо мнение, че това е, засяга предимно потребителите от Централна и Източна Европа. В нашите страни се наблюдава също, но въпросът е, е по-дълбок и сериозен. Той е свързан и с веригата на доставки и е, мрежата, е, търговската мрежа. Е, защото би трябвало един и същ продукт, е, е, който купувате в Прага, да отговаря на същата рецептура и да има същото качество, като този в Португалия или другаде. Но в много случаи не е така. Колкото до основния въпрос, как да се отървем от, как да елиминираме практики, които дразнят потребителите, предлагаме член 6 за противотърговските практики той е доста интересен като текст. Аз обаче не съм убедена, че този член сам по себе си ще реши проблема въпреки него ще е трудно, скъпо и сложно органите в държавите членки винаги за всеки отделен случай да разследват състава. Вместо това би трябвало да въведем простички правила, които да целят еднакво качество търговеца би трябвало да използва различна опаковка, ако иска да е, е реализира продукция с по-различно качество. Сега госпожи, господин Паспишхил. Благодаря, госпожо председател. Аз се изказвам като обикновен редовен член, но бих искал да изразя подкрепата си за докладчицата. Извършила невероятен обем работа. Смятам, че всичко, което ще гласуваме утре е напълно приемливо и балансирано. Благодаря на докладчицата също за това, че е, прие и измененията, които аз внесох е, като редови член на комисията. Почти всички мои изменения бяха приети. Това не, не се случва често. Не бих искал сега да се губя в догадки за това дали явлението, което разискваме, се наблюдава единствено в източните държави членки или в така наречените по-стари. Така или иначе, в Чешката република въпросът е сериозен. И ако не се обърнем с лице към него, обликът, доверието в Европейския съюз е, би било накърнено. Е, така че в интерес на, на по-нататъчната европейска интеграция не можем да не работим по този въпрос. Е, сред компромисните изменения, 18-то е много добро според мен. Там правим съзнателен опит да, да доусъвършенстваме определението на понятието двойно качество, понеже по, по първоначалния текст на директивата не, не е чак толкова добро. По-нататък по 14-то компромисно изменение съм удовлетворен на това, че докладчицата подчертава ролята на потребителските организации. Не е работа само на държавата. Трябва да се включат и неправителствените организации. 11-то компромисно също е много важно. Там се говори за презграничните аспекти. До голяма част явлението е именно такова, презгранично. Т.е. контролните органи само на една държава самостоятелно никога не биха могли да се справят с него. 17-то изменение за нелоялната търговска практика. Аз в тази връзка също, както докладчицата, смятам, че двойното качество следва да се разглежда като нелоялна търговска практика и следва да попадне в първото приложение на съответната директива. Е, така че потребителите да са наясно, че такова едно поведение на търговеца е незаконно. Не намираме съгласие помежду си, що се отнася до правната форма на акта, дали да бъде директива или регламент. Но аз е, все така дължа благодарност на докладчицата и се надявам, че накрая ще се споразумеем. Благодаря и накрая на докладчицата отново за заключителни бележки. Първо бих искала да благодаря на всички колеги за е, мненията, които изразиха. Давам си сметка, разбира се, че тези мнения са различни е, от самото начало. Е, бяха такива и трябваше да се стремим да ги сближим. Ще продължим да работим в тази посока, ще прецизираме детайлите, така че е, когато дойде време за гласуване през юли, да сме готови. Още веднъж благодаря на всички ви. Да, наистина ще гласуваме на следващото си заседание през месец юли. Надявам се до тогава да сте готови с текста на доклада. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Разглеждане на проекто становище относно общия бюджет на Европейския съюз за финансова 2019 година. Господин Селимович е наш докладчик. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да ви представя проектостановището в принос към дискусията относно бюджета 2019 година в Комисията по бюджета. Становището, разбира се, от гледна точка на потребителската защита и вътрешния пазар. Миналия път докладчика от бюджетна комисия беше тук, аз се обърнах с него към становище. Е, е, сега ще се опитаме да, да съставим окончателен текст на становището си по отношение на <coughs> разчетите, които е внесла комисията. И вече можем да набележим някои изводи. Първо, можем да сме удовлетворени, че въпросите, които са от приоритетно значение за нашата комисия, вътрешен пазар, конкурентоспособност, защита на потребителите, са надлежно отчетени от комисията. Нещо, нещо, нещо. В проекто бюджета констатираме 2,6% е, ръст на кредитите, аналогичен ръст на, на разходите в нашата сфера и това трябва да го подчертаем като особено положително. На второ място е, е, приветстваме е, повишените ангажименти за модернизирането на митническия съюз. Знаете, утре ще разискваме ново предложение за удължаване на срока до крайното въвеждане на електронната система между, за отношение между митническите оператори. Е, по мое мнение, е, обаче комисията трябва да отдели приоритетно внимание на този въпрос през едната година, за да не се приема аналогичен акт след няколко години. Бих искал да припомня също така, че от съществено значение е всички електронни, възможно електронни митнически процедури да влязат в сила колкото се може по-скоро тъй като биха имали крайно положително въздействие върху търговията е, и върху всички стопански субекти в Европа, тъй като е, бюрократизацията би била значително намалена. На трето място до някъде съм обезпокоен от намаляването е, на средствата за потребителските програми по бюджета. това не отговаря на сериозните предизвикателства във връзка с потребителската защита, особено в електронната търговия. Съжалявам, че комисията предлага такова съкръщаване на средствата и чакам от комисията обяснение. На четвърто място написал съм, съставил съм и текст посветен на програмата Косме за малки и средни предприятия. Отново Analyzing further the numbers, I think we come to the conclusion that this decrease is only due to the detailed calculation of... Да, програмата Косме получава по-малко средства е, по проекто бюджета на комисията и е, отново искаме да получим разяснения по този въпрос. Това са главните послания в нашето становище на вниманието на бюджетната комисия. Е, с докладчиците в сянка ще доведем становището до окончателния му вид и то ще бъде категорично и ще внесе на вниманието на бюджетна комисия съображенията на нашата. Благодаря. Докладчикът Сянка от НП или неговият представител? Мадам Toon, I'd like to first of all apologize her and от името на нашата докладчица в сянка се извинявам, госпожо председател. Е, благодаря на господин Селимович за представеното проекто становище. от Отлично начало е, на по-нататъчните ни разговори. Ние трябва категорично да посочим становището, че единият пазар е едно от най-сериозните достояния на, на Европа е, и финансирането на, на, на неговото добро функциониране при защита на потребителите е добро капитал вложение. Аз поделям повечето от съображенията на докладчика наред с това бих задал въпроси на комисията, защо платежните кредити е, за е, средства за управление на вътрешния пазар са занижени е, по нейното предложение за до година. Тези инструменти за управление, според мен, са една от ключовите позиции в бюджета за поддържане на натиска върху държавите членки за по-ефикасното, по-резултатно транспониране на едината уредба на единия пазар. Аз бих предложил нарастване дори на, на, на, на това бюджетно перо. А може ли също така комисията да ни информира за фактическото състояние на форума за единия пазар, е, роден като идея тук в нашата комисия, е, с е, пилотен проект, но, но след това парламентът някак бе изтласкан на заден план. Става ли въобще нещо по този въпрос и ще бъде ли въвлечен парламент? Подкрепям също така пилотните проекти, които сме предложили за до година, особено за оценка на практиката двойно качество на единния пазар. Но също така и за наблюдение на нелоялно профилиране на потребителите, за водене на, на специфична ценова политика и така нататък, и така нататък. По предложение на редица колеги. Има, видите ли, има, е, е, има едно изобилие от много интересни е, проектни предложения от страна на нашите колеги, които, ако комисията се вслуша в тях, биха допренесли значително за усъвършенстването на вътрешния пазар. Да. Социалистни и демократи. Госпожа Грапини, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това пълно, така, напълно изчерпателно становище което отразява нашите съображения, свързани с бюджета и потребителската защита. Сега, в... Е, бих предложила няколко изменения е, в е, следния смисъл. По-добър достъп до информация за потребителите, по-добър надзор върху пазара, защото всички сме запознати с скандалите около безопасността на продуктите. Би трябвало да инвестираме и в е, е, схеми за информиране на потребителите, защото понякога правата на потребителите биват нарушавани, а те не знаят как да ги е, да се защитат. Мисля, че трябва да имаме по-добра политика за защита на потребителя. Ще предложа изменение с оглед завишаване плащанията, кредитите по три бюджетни линии. Имаме единен пазар, което означава, че трябва да заделяме по- много повече средства. За 33.04.01 и защита на потребителите е, са отпуснати повече, предвидени повече средства за 19, но не трябват още бюджетни редове, свързани с по-конкурентни е, нужди на малките и средни предприятия, също ще изискват повече е, средства. Все повече малки и средни предприятия възникват. Е, така че ако поддържаме сегашното ниво на финансиране, ще трябва баницата да се раздели на много по-малки парчета. Така много а, допълнителни средства трябва да се предвиждат за предприемачество и достъпа на малки средни предприятия до пазара. Мнозина се оплакват от достъп, е, недостатъчен достъп до пазарите за малки средни предприятия. Мисля, че трябва да завишим и средствата по 0202 бюджетна линия за микропредприятията. Повече средства трябва да се заделят тук под формата на частно и ни дялове, тъй като положението на тези, тези е, компании не е особено завидно. Сега за ЕКАРЕ представителя. Да, днес е, явно е мой ден. Господин Селимович и господин е, Далтън благодарят за работа по това досие. Господин Далтън е съгласен, че единия пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз и заделяне средства за този в бюджета е, е отрешаващо значение за економическия растеж. До голяма степен бъдещия растеж и конкурентоспособност на Европейския съюз ще зависи от е, това как се адаптираме към цифровата революция и това трябва да е приоритет в бюджета. Докладчика в своето становище очертава, че една здрава потребителска среда е основен фактор за функционирането на единия пазар. Господин Далте, Далтон смята, че това е, трябва да е един от, едно от ударенията в нашата работа. Митническия кодекс е друг е, инструмент на единия пазар, който се нуждае от съответната финансова подкрепа за да се, и да се разработят съответно е, е, оперативни, оперативно съвместими информационно-технологични системи. Трябва да се прилагат по стриктно е, митническите процедури, за да се води ефективна борба с финансовите измами. Господин Далтен е доволен, че неговите поправки са включени в това становище. Малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика, затова господин Далтън подкрепя съответните бюджетни средства за Косме. И накрая той смята, че трябва да отчетем е, значимостта на, на да, фискалната отговорност, е, така че при разходите трябва да мислим и за съответни, и, е, освен разходи, трябва да мислим и за съответните економии в бюджета. Благодаря, не виждам представител от ГУЕ. Сега за зелените. кой ще вземе отношение. Във всъщност е, всички докладчици е, вече се изказаха. Господин Селинович, окончателни, забележ... окончателни бележки. Благодаря на всички за изказванията и мненията. Ще се върнем по-нататък, по-късно по тази тема, когато бъдат внесени съответните изменения. Благодаря. Крайният срок за внасяне изменения е 26 юни на обяд в 12 и разглеждането на измененията ще, се, е, ще стане на 11 юни на нашето заседание. 11 юли. Преди да минем на следващата точка от дневния ред по правилата за спазване и прилагане и хармонизация на законодателството продукти, ще дам е, думата за доклад е, от, за, на резултатите от е, тристранна среща. Благодаря. Благодаря ви за проявеното разбиране и възможността да и това, че отложихте тази точка. Присъствах на, иска... на дискусия в друга комисия, затова се наложи да е, закъснея. Бяха проведени три неофициални триалози по тази директива до сега. И сега е, стигнахме до момент, който, е, който имаме доста съгласие относно директивата по е, уведомленията. Но няколко въпроса все още остават нерешени. Много трудно ще стане това в рамките на българското председателство и по всяка вероятност все ще останат за австрийското. Да се надяваме, че тогава ще стигнем до съгласие. Не са незначителни тези проблеми, доста са важни, но се надяваме с директивата да свършим добра работа. Текстът е кратък, избит, но както казах, остават два нерешени въпроса с огромни политически значения. Първо е демократичната законо, законност, когато става дума за суверенитет на държавите членки при приемане на закони, които могат да се отразят върху директивата за услугите в рамките на, от, на, на директивата за уведомленията. Тук е, стигнахме до компромис, който отразява мнението на мнозинството от е, членовете на комисията. На практика се споразумяхме с комисията и съвета – по, по всички въпроси, засегнати от директивата, освен няколко. Нека да раздадеме първо демократичната законност при прилагане, при уведомленията. Стигнахме до съгласие, което зачита е, голяма, до голяма степен текста, предложен от парламента, особено когато става дума за освобождаване от задължението за уведомление е, при клаузата за е, спешност и за неотложни ситуации, както и въвеждането на редица въпроси, е, по които не е необходимо повторно уведомление, когато вече предварително това е направено е, в смисъла на сегашната директива. Най-трудният, най-щекотливият въпрос е член 6 това е периода за непредприемане на действия, на изчакване. Комисията, според комисията, държавите членки няма да могат да е, докажат, да проверят някакъв регламент или законодателно предложение, ако преди това комисията е уведомила държавите членки, че има сигнал е, или е, възможност да се задейства директивата за услугите. Тук е, приехме това като общо освобождаване от неодобрение. Е, предложихме три месечен срок е, във връзка с тази система на, на сигнализиране. Обаче за съвета, за съвета съветът държи на своята червена линия, те не са е, съгласни, ако ние не е, покажем, че сме е, съгласни да отидем отвъд този период на изчакване представителите на парламента, комисията и българското председателство положиха огромно усилие да е, се е, освободим от този период на непредприемане на действие, на изчакване, е, да дадем нова посока на текста. В тази нова, нова насоченост на текста ще се предвиди друга възможност – като ще остане възможността за открита възможността за диалог, за да не се създават неоправдани затруднения и препятствия пред функционирането на, общия, на единия пазар. Мисля, че ще има мандат за преговори с съвета по този въпрос и ще бъде формулирано отдел, ще бъде формулирано отделно съображение за отрази политическото е, аспект. Но мисля, че се придвижихме в значителна степен по същество, особено по време на последната тристана среща. Благодаря на докладчите в Сянка за проявеното разбиране и желанието им, готовността да се деблокира този проблем в преговорите. Той, това беше най-трудният от всички въпроси от политическа гледна точка. Два други въпроса, които не са маловажни, но може би по-лесно ще бъдат разрешени в следващите седмици. Това е член 7. Въздейства върху... Какво предлага комисията в член 7? когато не може да се стигне до съгласие след е, даден сигнал, комисията ще може да излезе с решение по предложението за регламент, когато има опасност да бъде накърнена на, на директивата за услугите. Това за, запазваме обаче 4Б в приложното поле на това, което предлага комисията, а именно защото искаме да се ограничим с това, което се съдържа в сегашната директива за услугите. За съвета това отново се явява червена линия. Те не, предлож... не приеха предложението на парламента. Искат е, всичко да се върне до ниво препоръка. Но, честно казано, мисля, че ако положим допълнителни усилия, ще можем да решим и този проблем. Имам предвид е, член 6. В член 7 ще можем да да постигнем същото след повече усилия. И последният е, така деликатен въпрос е, когато става дума за обхвата на уведомленията в член 4, съвета в последния момент внесе молба за изключване градоустройствените планове. Това Ние в парламента нямахме голяма възможност да проведем реална дискусия е, по този въпрос, но внесено в последния момент е, това предложение е трудно може да постигне съгласие от всички страни. Проблемът е всъщност между съвета е, Германия и Холандия представляват една група, един блок, които настояват да остане сегашното приложение на, на задълженията. Сега ще видим как е, е ваш ще бъде балансът, е, за да се придвижим напред. Както казах, придвижихме се в значителна степен, близко сме до съгласие спънаха ни малко измененията в последния момент, които е, бяха внесени по време на българско председателство, но въпреки това мисля, че постигнахме много. Благодаря на Европейската комисия, благодаря на колегите, благодаря на докладчите в Сянка за отличната им работа. И разбира се, на експертите, които ни помогнаха много. Благодаря и на администрацията на парламента за огромната им помощ. Благодаря. С това можем да минем към следващата точка от дневния ред, която е разглеждане на измененията по досието за правила и процедури за спазване и прилагане е, законодателството за хармонизация е, на е, хармонизация на законодателство за продуктите. На класа Данте има думата. Благодаря. Благодаря на колегите за обсъждането на това важно досие. Беше проявена добра воля да разгледаме първоначално предложение от комисията текст, за да се стигне до избистрените компромиси. Доста дълъг, техническия е текст няма да отнема много време. Ще се спра на най-важните и моменти, както и на тези, които будят най-много спорове. Преди всичко започвам с фигурата на отговорника по информацията за спазването на законодателството. С предложението, което сме направили, мисля, че укрепваме ролята на тази фигура, която е предвидена така или иначе и в е, предложението, което получихме първоначално. Така, когато един продукт бъде пуснат на пазара на общността, то тогава ще трябва да спазва изискванията, а при отклонение от тези изисквания, трябва да има лице, което да отговаря за подаването на тази информация. Това са административни задължания. Светлината на внесените от многобройни колеги изменения, вярвам, че можем да продължим да вървим по пътя към повече отговорност на една фигура, която разбира се не измества производителя. Отговорника по а, информацията за а, съответствието в никакъв случай не заменя от основната отговорност на производителя, който в а, крайна а, сметка при риск или при несъответствие носи крайната отговорност и съответно трябва да предприеме мерките. В решението от 2008 година е посочено а, какви са задълженията на производителя, но мисля, че тук ние обсъждаме един по-широк обхват на а, предложението, а, защото говорим по-конкретно за съвместимост а, на внесените предложения от а, редица колеги за разширяване на отговорностите по член четвърти. В становището по-категорично трябва да се посочи несъвместимостта на тези отговорности с основната отговорност на производителите в и извън Европейския съюз. Мисля, че една такава норма не изравнява изискванията към производителите от трети страни и от Европейския съюз. В никакъв случай не можем да ги поставяме в по-неблагоприятно предложение. Всички производители днес отговарят на по-строги изисквания, отколкото производителите извън Европейския съюз. В членове 7 и 8 се а, е, говори за а, е, сътрудничество между партньорите. Колегите а, е, в своите предложения подкрепят необходимостта е, от е, взаимодействие, е, както и сътрудничество между обществения и частния сектор. Обедени сме, че трябва да избегнем опасният конфликт на интереси, като в всички случаи не бива да се посяга на ефективността и безпристрастността на водените разследвания. Виждаме от неодавнашните скандали колко важно е да се наблюдава пазара и да се следи безопасността. И накрая, мисля, че има много ел... разумни елементи в предложението на комисията, като например член 14 и списъкът, в който трябва да се работи пропорционално с националните органи. В измененията се подчертава именно този аспект, защото ние се стремим към доизясняване на текста. Трябва да се потвърди ефикасната роля на структурите за наблюдение на пазара. Предвидените възможности да се подава информация в интернет, така или иначе вече го имаме в е, вече съществуващите предложения. Има и възможност с процесуални гаранции да се полага максималната грижа за защита на правата на потребителите. Контролата онлайн, контрол на новите технологии е едно голямо предизвикателство, което стои пред всички нас, защото не може вече с традиционните мерки за проследяване на пазара да можем да обхванем цялото разнообразие на международната търговия и на обмена, който все повече се пренася онлайн. Необходими са допълнителни ресурси и специфични форми на контрол за проследяването на пазара, но онлайн трябва да имаме е, същ тото равнище на контрол и на защита на потребителите, както и на покупко-продажбите, които се реализират офлайн. Това са новите предизвикателства, които стоят пред нас във връзка с възникването и все по-широкото използване на изкуствения интелект. Държавите членки и техните компетентни органи трябва да гарантират ефективният контрол. И друг важен елемент в мрежата това е сътрудничество на европейско равнище. Е, съществени задачи е, са предвидени за националните експерти и групата е, национални експерти, които работят към съвета. Те трябва да гарантират по-нататъчният обмен на информация, анализ, унифициране, координация и колкото е възможно по-еднаквено прилагане на правилата за контрола и безопасността така наречените партньорски проверки, peer reviews, трябва да се стремят към повишаване на ефективността на контрола и по-широкото сътрудничество. Мисля, че в крайна сметка може да се стигне до е, единен орган за наблюдение на пазара. Изключително важно в това предложение е всичко, което е предвидено е, за разпределението на финансовите средства за наблюдение на европейския пазар. На европейско равнище трябва да се предвидят повече средства, защото е, в е, съвместният изследователски център може да се провеждат годишни изпитвания на съответствието на предлаганите на пазара стоки. Мисля, че на равнището на Европейския съюз това може да се постигне най-добре, но за съжаление не се предвижда достатъчно средства по новата програма за единния пазар, за да може да се прилага най-пълноценно контролът на безопасността и наблюдението на пазара. Тук имаме амбициозни конкретни стремежи. И накрая член 2 на регламента. Можем да кажем, че това е, е ключът към разбирането на цялата останала част от регламента. Тук имаме пакета от 2013 година, в чиято светлина трябва да го разгледаме. Може да помислим, че този регламент не може да реши всички проблеми, които бяха предизвикани поради блокирането през 2013 година на тогавашния пакет за продуктите на пазара. И мисля, че ако се проведе една консултация по формализиране и конкретен начин, може да стигне до резултат. Говорих с останалите колеги, които по член 2 приложно поле на регламента не са готови да го разширят твърде много. С докладчиците в Сянка потърсихме един текст, който е конкретен, който дава правна сигурност и гарантира изпълнението на задълженията, без да се стига до неяснота и обърквания в прилагането на текста. Подготвяме компромисите по тези и други текстове, за които не стана дума в моето изказване – и е, за да можем е, да през юли да ги разгледаме и гласуваме в комисията, искам да благодаря най-искрено на колегите, докладчици в Сянка, е, с които имахме прекрасно сътрудничество и се надявам съветът под ръководство на новото австрийско председателство да продължи разглеждането на това досие което ще даде възможност да започнем колкото е възможно по-бързо тристранни разговори и до края на нашия мандат да постигнем споразумение и да приемем акта. Благодаря сега за ЕНП господин Карас, но виждам, че има заместник. Благодаря. Извинявам се от името господин Карас, който трябваше да присъства на друго заседание, където е важно да представи позицията си. От негово име благодаря на докладчика. Следните забележки има той. Първо, той благодари на всички колеги, които се допринесаха към съставане на това предложение извъншните изменения. Но никой изменение всъщност не поставя под въпрос основното предложение на комисията, а то е от една страна да се подобри работата на органите наблюдаващи пазара и да има сътрудничество и взаимодействие между тях. От друга страна да има съответствие на продуктите във вътрешния ни пазар, което е в интерес на всички заинтересовани страни, производители и потребители. Това е добре, защото то ще ни улесни работата по намиране на съответните компромисни изменения между отделните политически групи. Четири конкретни въпроса искам да засегна. които ще, около които ще се фокусира нашата дискусия. Първо, въпросът за съответствието или информация за съответствие в член 4. На последното заседание, доколкото разбираме, Европейската комисия е изразила загриженост, че се отива отвъд това, което предлага комисията. Това е, отдалечаване от е, информацията за ответствие обаче ще, отив, ще е по-важно създаване на ясна е, правна рамка, и разписване отговорността на всички економически оператори в веригата на е, доставки. Вече имаме ясни разпоредби 768 от 2008 година по въпроса. И е, Особено важно е да се погледне по-конкретно позицията на всеки економически оператор в веригата, по веригата. Ако внесем даден продукт на вътрешния ни пазар, той трябва да се третира независимо от носителя. Същите правила трябва да се отнасят до всички както и за продукти, внесени от трети страни в Европейския съюз. Второ, споразумение за партньорство и меморандуми за, за разбирателство по член 78. Очевидно има силна съпротива по член 7. Конфликта на интереси изглежда твърде сериозен. В е, член 8 би трябвало да се видят достатъчно е, спирачки, които да предотвратяват е, да конфликт на интереси. Комисията, предложението на комисията в е, случая на Суеция може да служи като добро решение. Текста трябва да отражава сътрудничество на местно равнище между органите за надзор на пазар на местно равнище и местните доставчици. Това се отнася до член 7. Трето, дейността на органите за надзор на пазара, и тук имам предвид член 12. Не изглежда особено спорван този член. Единственият проблем, който съзирам в някои изменения е твърде сироки изисквания за съответствие от страна на самите органи за надзор на пазара. Проблемът с... Знаем какъв проблемът с ограничените средства. Така че трябва да внимаваме, когато разписваме правила за това какъв вид е, процедури трябва да спазват е, тези органи в ежедневната си работа. В противен случай, без да искаме, ще поставим под въпрос тяхната ефективност. Четвърто и последно, по правомощията и задълженията на органите за надзор на пазара по член 14. Зная, че съществува загриженост сред някои от нашите групи в това отношение. Аз смятам, че регламентът предоставя достатъчно разпоредби, които, според които ще се зачитат правните норми на държавите членки. Не всички тези правомощия пряко или автоматично ще се отнасят до органите за надзор на пазара, но те ще се е, са в ръцете на държавите членки, например решение на съда. Може да прибегнем и до други регламенти за решаване на този проблем. Очаквам други е, заседания с докладчите в сянка и се надявам да можем в съответната законодателна, съответната времева рамка да приключим с това предложение. От името на Дан Далтън ще прочета неговите неговия коментар. Той се извинява, че не може да присъства. Екаре подкрепя актуализацията на този режим е, за надзор на пазара в Европа. Някои от последните досията за техническа хармонизация, като например е, регламента за е, лична защита и типовото одобрение на МПС-та, се цитират от докладчици от ЕКАРЕ. Те поддържат изискванията за надзор, както и въз... създават възможности за упростяване на органите и економическите оператори, там където това е възможно. Въпреки това ни смущават няколко предложения на докладчика, които според нас ще осложнят вместо да упростят живота на фирмите и ще поставят органите за надзор на пазара в затруднено положение. Според къде съществува риск, а има и нужда представител на бизнеса да присъства в Съюза за дори от, от името на малки е, и средни предприятия с е, централа извън Европейския съюз. Не сме сигурни, казва той, че ще подкрепим инициатива, която изисква от всички европейски е, компании да имат бюра във всичките юрисдикции, където продават продуктите си. Това е, едно от, това е един от проблемите, който ще подлежи на дискусия. Нашата правна служба ще даде мнението си за съответствие с нормите на СТО. но е, е, предлага се е, реципрочни или е, ответни мерки да се предвидят също. Не виждаме защо всички дружества трябва да понесат разходите, ако действията са насочени срещу само нарушителите. За нас това е добър инструмент е, за е, надзор на пазара който се отнася и до сезонни стоки и е, до е, провеждането на подробни разследвания без ясни насоки и инструкции за това. Но текста е добра база за дискусия и ние смятаме, че с. Е, е, но се опасяваме, че с тези разширени правомощия съответните органи ще бъдат затруднени. Може би ще трябва да се е, спри, спре действието на сайтове, където е, органите не спазват основни принципи. И накрая, проверки за всички видове продукти е, е въпрос, който е поставен под, който са, по който има спорове в тази норма може би се отнася по, е по-актуална за някои случаи, отколкото други, това трябва да се решава на национално равнище и трябва да има съответна методология, в е, която да се, по която да се изготвят националните планове. Това е от името на Дан Далтън. А за Алде, господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря на докладчика господин Дан ти безупречна работа, както винаги, между другото, не само по това досие. Първо по член четвърти. Смятаме, че тук трябва да се поработи още малко. Разбирам замисъла. Проблемът обаче с отговорникът е отправен характер. И тук идеята е да се преодолеят пречките, пречките на пазара пред търговията, но все пак стои правния въпрос. Ако някой няма никакво правомощие да промени положението, да носи отговорност за това състояние. Някой продава автомобили в Европейския съюз от трета страна, нищо не знае за тях, не знае кой какво е, е правил в тях, кой как е бъркал в двигателя, как го е изпитвал. И изведнъж искате е, да изправите този човек пред съда и той да отговаря за съответствието на автомобилите на е, стандартите. С всички разрешителни, които имате, с цялата сигурност, първо, не са знаели е, какви измами се вършат в фабриката, второ, не могат а, да им повлияят по никакъв начин и трето, не могат а, да задават въпроси за тях, такива правомощия нямат. Е, тогава как ще вменяваме отговорност на хора, които фактически нямат никакви правомощия? Тук, според мен, няма правна сигурност, че това изобщо е възможно. От друга страна, разбирам, съображенията да се върви в тази посока. И аз имам проблеми с Фейсбук. Три години се мъчих да установя контакт с някого, защото то просто не е възможно. По този начин не може да се работи. Затова трябва някой да бъде връзката, да ни предостави информацията. Но да търсим от тези отговорници от отговорност за състоянието на нещата малко е прекалено. По член 7 и 8 подкрепяме докладчика, по член 14 искаме нов член, в който да видим как делегираните правомощия на е, надзорните е, органи ще се упражняват. Аз не се боя толкова от големи правомощия, колкото от злоупотреба с каквито и да било правомощия. В Швеция произвеждаме тениски, мобилни телефони, автомобили. Изведнъж се появяват с тениските, е, автомобилите и мобилните телефони на шведския пазар. Не е ли малко прекалено? може да каже надзорният орган. Не искам да се злоупотребява по този начин с а, правомощията. Дадох пример с а, Швеция, не защото а, това е възможно, но а, именно там а, произволно взех а, като пример Швеция, но това може да се случи навсякъде, ако има злоупотреба с правомощията на надзорните органи. Въпроса за вебсайта. Говорили сме по този въпрос комисията и преди. Питахме комисията, може ли някой да каже, че ще се закриват медии по този начин. И някой каза, това не е възможно. вестник Монт може ли да бъде закрит? Но това се случва в една държава членка, има закриване на университет. Не е заради измама и а, изхвърлят университета просто защото не искат той да е в тази държава и използват просто претекст, че а, е, има злоупотреба в интернет. Ето това не бива да се случва. И накрая иска ми се нашата комисия да е малко по-амбициозна, да задължи държавите членки – да не гледат лековато на тази тема за закриването на уебсайтове с твърдения, че ще се предотврати нещо друго. Нашия екип трябва да поработи още малко на техническо експертно ниво, но пак казвам, благодаря на господин Данти за свършената работа от него и от другите докладчици в Сянка. Благодаря, Паскал Дюран зелените. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко е, Естествено, както всички тук да се присъединя към благодарностите към Никола за извършената работа и, и общо взето ние подкрепяме на, на практика всичко, което той е, предлага. И съвсем спокойно, мисля, ще намерим компромиса, окончателния е, компромис, е, но като е, слушам тук прочита на, на, на протокола, който чухме току-що, очевидно възниква аналогия с автомобилния отрасъл, с скандалите, възниква стълкновение на интереси в държавите членки и наистина е необходим отделен орган за наблюдение. Не, парадокса е, е, е, че единственото пространство, в което не би възникнал такъв конфликт, такова стълкновение, е, единственото такова пространство е общоевропейското. И наистина би, би трябвало да се потърси е, е, Общоевропейския орган за наблюдение на пазара, което обаче е трудно. От една страна имаме органите, надзорните на, на, на всяка държава членка, които са склонни нерядко да защитават, ако щете, протекционистски егоистично собствения си пазар. И от друга страна, нежеланието на определени е, да придадат повече правомощия на един наднационален, общоевропейски е, орган. Аз, честно казано, не, не бих е, могъл да, да разреша това противоречие. Мисля, че целта е хората да бъдат по-информирани, да бъде облегчен обмена. Няма да се връщам отново към спора по член 7 и конфликта на интереси. Мисля, че позицията на Алде по член 14 заслужава да се отбележи, като че ли надзорните органи получават твърде много правомощия да спират достъпа до определени сайтове. Според мен тук трябва да сме по-конкретни във формулировката, защото блокирането на достъпа за доста продължителен период може да представлява посегателство срещу личните свободи. Този въпрос категорично трябва да се изчисти. Иначе не е необходимо да повтарям казаното от другите оратори. Имам пълно доверие, че ще имаме един добре балансиран текст. Благодаря. Благодаря Марко Дзулу сега. Благодаря. Знаем, че броя на а, продуктите, които не съответстват на изискванията, непрекъснато се увеличават. Всяка година все повече такива продукти се прилагат на пазара. Именно за това обсъждаме това предложение за продуктите реализирани на пазара на Европейския съюз, които все още не са хармонизирани. Говорим и за мобилни телефони, за обувки, и за всякакви други продукти, за е, които потребителят просто не е в състояние да знае какви са определените изисквания. Сега за е, отговорника или представителя по съответствието на организацията. Когато е, се реализира търговия онлайн, то тогава потребителят е оставен да проверява дали отговарят или не отговарят на изискванията. А съответствието на законодателството се следи от компетентните органи. Но техният контрол ще бъде ефективен само ако те разполагат с адекватни ресурси. И когато казвам адекватни ресурси, аз имам предвид включително и адекватни човешки ресурси, защото хората трябва да са компетентни, да упражняват надзор над пазара, да следят техническите изисквания и да видят дали те се спазват от продуктите на пазара. И накрая не бива да забравяме, съгласен съм с докладчика тук, че е необходимо правилата да въжат за всички, не само за една отделна държава. Затова гледаме а, положително на а, предложението а, и неевропейските производители да отговарят на същите изисквания. Благодаря. Господин Нунес Делмейда от комисията има думата. Благодаря много. Приветстваме активното участие на толкова много членове на Европейския парламент. Още веднъж искам да благодаря на господин Данти за много доброто сътрудничество с него. Поне 36 депутати са внесли предложения в комисията, което е, е много показателно за значението на темата. За потребителите и за предприятията е необходимо това предложение. Трябва да модернизираме надзора на пазара. И това може да се постигне по три начина. Първо, като следим продуктите, които се продават онлайн по същия начин, по който те се продават в традиционните магазини. Мисля, че тук чухме много похвални отзиви от а, мнозина от изказалите се. Тази тенденция е наистина похвална. Второ, готови сме да се вгледаме и в подробностите, както се призовава, но трябва да работим съвместно и с производителите, е, за да се намерят начините да се избегне конфликт на интереси. Според е, нас е, това са основателни тревоги. Възможни са компромиси по този въпрос. Сътрудничество никога не е, разбира се, срещу заплащане. Никога няма да се водят такива разговори с отделни предприятия, а с браншови организации, с дружения на производители. Целта не е да прилагаме един репресивен инструмент. Не, ние трябва да предложим нещо на частния сектор, да му помогнем да гарантира спазването, а не само да прилага репресивна мярка. И трето, гладкото сътрудничество между националните органи. Мрежата, която се предлага, е много съществен елемент от предложението, защото мисля, че трябва да се утвърди нейната роля, трябва да се приеме положително обликът и мрежата ще бъде подкрепена чрез многодишната финансова рамка, по-конкретно чрез програмата за единния пазар. Вече имаме на 7 юни публиковано предложението на комисията и аз разчитам на подкрепата на парламента за тази цел. Сега по измененията. Доста голям брой изменения във връзка с приложното поле. И съветът тук недоумява по някои въпроси. Ако парламентът иска да разшири обхвата, комисията е готова да обмисли предложението, но според мен би било добре да изясните посланието си. Какво точно искате да обхваща приложното поле? Ако кажем всички продукти, на пръв поглед това е ясно, но не е така, защото ще се получи при покриване с други законодателни актове, като например е, специалното законодателство за храните и фуражите. Затова нека да бъдем по-конкретни. Маркирането на происхода няма нищо общо е, с е, спазването на законодателството. Това са две различни теми обозначаването на происхода фигурира още от 2013 година в предложението за безопасността и да го включим тук само излишно ще усложни въпроса и значително ще подкопае устоите на това предложение и възможностите му да се реализира на практика. Ако искате по-добър надзор на пазара, аз не бих настоявал толкова на а, означението на происход, защото няма да се постигне целта на законодателния акт. По бързо при приемане на предложението ни се иска. Парламентът, разбирам, също иска в рамките на своя мандат да го приложи да го гласува. Много от измененията са полезни, подобряват нашето предложение. Ще продължим да сътрудничим с парламента. Благодаря. Благодаря сега за заключителни думи. Давам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на докладчиците в Сянка за сътрудничество им на тази фаза. Много свършихме и още много работа ни а, предстои. Бих искал да обърна внимание на няколко момента, на които се спряха колегите. Първо, за обхвата. Господин Алмейда се спря също на този въпрос и между другото искам да благодаря за нашето взаимодействие по време на изготвянето на становището ни. Според мен разполагаме с текст, който гледаме тук в парламента, но може да спре в съвета и трябва да намерим начин да преодолеем такъв изход, когато разширим обхвата. От друга страна, обхвата трябва да е достатъчен голям, за да обхване разнообразни сектори, разнообразни категории продукти, Добре си спомняте как беше прият законодателния пакет от 2013 година и как беше взето решение именно по отношение на обхвата. Тук диалог е необходим. Член четвърти. Ето какво мисля по този въпрос. Не бива да фаворизираме европейските е, предприятия и също е, същевременно да проявяваме някаква дискриминация спрямо третите страни и производителите от тях е още по-странно. Ако имам един производител, който предоставя всички документи, който предлага продуктите си в съответствие с стандартите, той не може да бъде дискриминиран. Това ми се вижда много странно. Има а, много голям брой предприятия, които произвеждат и пускат на пазара а, на Европейския съюз продукти, които напълно спазват всички а, стандарти и не можем да имаме двоен а, аршин а, към тях. Вярно е, производителя няма такива а, задължения, каквито има европейския, в рамките на Европейския съюз, но по отношение на продукта той носи е, отговорност за спазването тук. Имаме също и браншовите е, споразумения. Необходимо е да се докаже съответствието на продукта. Забележете, не на производителя, а на продукта трябва да се докаже спазването. И ако има е, сигнал за несъответствие, естествено цялата информация се подава е, на производителя – и независимо от това къде на света се намира, той е, трябва да предприеме мерки за да гарантира спазването и да сътрудничи с съответните е, национални органи за надзор на пазара, за да не се допусне несъответстващ продукт на пазара. С този подход не можем да искаме повече от европейските, не е, предприятия. Струва ми се, че това все пак е една малка стъмка напред, което в никакъв случай не означава поставяне в по-неблагоприятно положение на европейските предприятия спрямо другите от трети страни. Ci stiamo discutendo anche con gli altri per trovare il, qual è il punto. Però se su questo io penso che tutti dovremmo essere. Мисля, че а, тук всички трябва да бъдем обединени. В никакъв случай ние не а, прилагаме двойния аршин и не прилагаме по-неблагоприятен режим спрямо европейските производители. По член 7 и 8. Ние сме за сътрудничество. Винаги сме били за сътрудничество. И именно с тази мисъл сме формулирали е, и предложението за текст. Публично-частното партньорство, взаимодействието между държавните органи и частните производители ще може да доведе до предлагане на продукти, които е, са в съответствие с законодателството. И все пак, плащанията между частните стопански субекти и това взаимодействие влиза в а, е, а, явен конфликт на интереси. Това е по член 7. Ние искаме да се запази желанието на обществения и на частния сектор е, да сътрудничат, но може да се получи а, е, такъв конфликт на интереси между този, който плаща и този, който получава средствата, за, а, е, за да може а, да ги реализира след това за други цели. Всички знаем как функционират някои сектори в Европа. Последни две бележки. Първо за контрола. Колко проверки да се извършват. Мисля, че да ги определяме като процент или като абсолютен брой е грешка. Важно е да се види къде е риска, да се засили сътрудничество в обмена на информация. Иначе, ако кажем 2%, 3%, 5% да бъдат проверките, струва ми се, че по такъв начин ще хабим енергия, ресурси, които са много важни е, в е, друга посока, за да бъде ефективен контрол. И последно, за мрежата и за подхода към интернет. Националните органи е, при необходимо съдебните органи могат да предприемат мерки спрямо сайтове, в интернет. И тук не говорим само за органите за надзор на пазара. Тук говорим за нещо друго. Тук говорим само за сайтове, които се занимават с онлайн търговия продават продукти, които не отговарят на европейските норми, но достигат до европейските граждани, поставят под заплаха тяхната сигурност. Само за тях става дума. И а, когато националните процедури а, го предвиждат при съответните условия, ще е възможно да се а, затворят тези сайтове. Мисля, че в никакъв случай не можем да правим аналогия с университети, както беше даден тук пример. Университетите са центрове, в които се трупа знание, е, в които продукт е от съвършено различен порядък. Е, а тук е, докладчика в Сянка говори за тениските, за телефоните, за, за всякакви разнородни продукти. Тук сайтовете са тези, които предлагат само стоки в режим онлайн. Надявам се, че е амбициозен и балансиран нашия текст, който ще засили надзора на пазара. Извинявам се, че така се вълнувам, но винаги, когато говоря по тази тема, е така. Благодаря, ще разгледаме компромисите на следващото ни заседание през юли. И така, приключваме с тази точка от дневния ред и продължаваме с последната за днес. Това е разглеждане на измененията по взаимното признаване на стоките, законно предлагане на пазара в друга държава членка. Нашия докладчик е господин Штефанец. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за съдействието, за участието, приноса им с изменения и допълнения. 260 изменения и допълнения общо и на тази основа съм изготвил 13 компромисни изменения, които по-настоящем обсъждаме с докладчиците в Сянка. Удовлетворен съм от това, че никой от тези изменения не поставя в значителна степен под въпрос главния замисъл на предложението на комисията Взаимното признаване е от съществено значение за доброто функциониране на единия стоков пазар. И аз съм убеден, че усъвършенстването на тази система на взаимно признаване на законосъобразността на пласираните стоки ще упрости режима и за търговците, и за националните административни органи, ще намали тежестта върху търговците и те ще могат да се възползват в по-голяма степен на свободното движение на стоки на единия пазар. Конкретната цел е да се подобри действието на, на режима на взаимно предлагане, на признаване чрез няколко амбициозни мерки, които предлага комисията, това число да се даде възможност на търговеца или на производителя да демонстрира, че стоката му вече отговаря на изискванията, действащи в друга държава членка, да се улесни презграничното сътрудничество. Подкрепям, прочим, идеята е, за това е, декларацията, е, за това стопанските субекти да попълват декларация доброволна за взаимно признаване, което също ще упрости процедурата. Достъпа до пазара на основание взаимно признаване следва да се отказва само при наличието на законен обществен интерес – Съответните контактни, пунктове, контактни пунктове следва да бъдат е, укрепени като е, е, средство за обмен на информация. Също така следва все така да се използва действащия механизъм на, на, при комисията Солвит за, за всички тези цели. Внесеното от комисията предложение би следвало да укрепи европейското равнище и ролята на Европейската комисия в процеса на взаимно признаване, тъй като се възлага на комисията задължението да дава становище по случаите публикувани в Солвит. Също така предлагам да се засили през граничното сътрудничество, като се създаде координационна група в състав от представители на компетентните органи от двете страни на границата и на продуктовите контактни пунктове. Така ще се улесни обмена на информация, положителен опит – е, и, и всичко друго, имащо отношение към контролната дейност в държавите членки. Ще се облегчи функционирането на контактните пунктове и тяхното сътрудничество. Е, ще може по този начин държавите членки да, да, да, да участват със свои становища в работата на комисията по изработването на текущи насоки е, за еднообразното прилагане на уредбата. Очаквам с интерес по-нататъчната ни работа с докладчетите. Всяка изразявам увереността си, че заедно с общи усилия ще можем да спазим предвидения срок. А, това вероятно е, смятаме, общата ни цел. Благодаря. Виржини Розиер е докладчик сянка от социалисти и демократи, но я замества да, не може да бъде днес тук, за това ще прочета написаното. Тъй като има рожден ден, мисля, че можем да използваме случая да я поздравим. Днес, за съжаление, не мога да бъда тук на заседанието, но бих искал да поздравя колегите по това досие. Както знаете, около 40 предложения за изменения сме внесли с идеята да се подобри предложението по четири основни елемента по взаимното признаване на стоките, защото целта е да се улесни прилагането на режима за взаимно признаване, без да се затрудни работата на стопанските субекти. Предвижда се и ролята на Съда на Европейския съюз по член 5 смятаме, че трябва да се прилага принципа на взаимно признаване, без обаче е, да се пречи на е, държавите членки да прилагат своите национални технически е, стандарти. Ние сме предложили изменения с цел да се зачитат от държавите членки техните задължения, без да се посяга на техните национални задължения а, и правомощия, за да могат да прилагат своите технически стандарти. Мисля, че тук трябва да се направи ясно разграничение между техническите норми от една страна и от друга страна правилата за тяхното изпълнение което се отразява в административните решения. И във всички случаи решенията на административните органи трябва да се основават на техническите норми. Солвит може да се използва активно в тази цел. По член 9 контактните точки трябва да се подобри сътрудничество между компетентните органи е, и чрез тях ние сме на разположение да продължим работата с докладчика. Имахме конструктивна среща в Страсбург по време на пленарната седмица и се надяваме да се стигне до гласуване с голямо мнозинство по едно добро предложение за може обаче да се постигне пълно съответствие с действащото законодателство. Е, Благодаря от името на ЕКАРЕ. Докладчата в сянка ме помоли от нейно име да ви прочета становището и е, благодари на докладчика, цени конструктивната работа и гъвкавост, благодарение на която бяха изработени разумни компромисни изменения. ЕКАРЕ подчертава за пореден път, че приоритетът е, ни следва да бъде в максимална степен да се съобразим с главната цел на регламента, именно да се намали административната тежест, носена от стопанските субекти, чрез е, прилагане на режима на е, взаимно признаване. Ето защо по четвърти член ние убедително приканваме докладчика да отстоява своята позиция, споделяйки основното становище, че компетентният орган не би следвало по своя прищявка да изисква информация от търговците на Едро. Всяко искане за информация следва да бъде сведено тясно до е, целите на оценката. Що се отнася до езиковите варианти на декларацията, взаимно признаване, целта в край на кращата е да се улесни е, оборота на документите. Това предлагаме и ние, а това, което предлагаме е по предложение на е, търговците. Е, административната реалност не би следвало да се смесва с някакви политически съображения. По точка 5, е, буква Б, съгласно която се задължават националните органи да изтъкнат законен обществен интерес, в случай на отказ е нещо, което трябва да се подчерта и да се запази. Злоупотребата, прочем, с това основание е главната пречка пред взаимното признаване. Що се отнася до 10-ти член административно сътрудничество, все така не сме склонни да приемем идеята за координационна група, вместо да се насочим към същината на проблема чрез контактните пунктове, това число ниската квалификация, ограниченото кадрово обезпечаване на тези пунктове, това, което се предлага тук, би увеличило административната, бюрократичната тежест. Но ние сме убедени, че компромис можем да постигнем, тъй като подкрепяме текста като цяло. Благодаря. От името на Алде, също господин Селимович ще прочете становището на докладчика в Сянка. Благодаря, госпожа председател. Нашия докладчик се извинява за отсъствието си. Помолиме да споделя с вас най-важните моменти. Първо, според него, докладчикът е погледнал много конструктивно на, на, на доклада. Е, все още остават някои неща, въпреки добрия напредък в хода на преговорите. Първо, по определенията, е, трети член 12. Последния си вариант е, доклад, докладчикът предлага да се заличи упоменаването на Европейския съд. Не подкрепяме това. Второ, по декларацията за взаимно признаване, четвърти четвърта, е, една от причините да се иска този регламент е да се даде на, е, административ... на, на стопанските субекти онова, което те искат, а именно упростяване. Ето защо за нас е от съществено значение е, да, да се даде възможност на, на, на стопанските субекти да подава декларацията си на английски язик. Четвърти, седма А, по-нататък за укрепване на взаимното признаване е необходимо да се осигури една бърза ефикасна процедура, когато на стопанския субект е отказано, или пък да се разчита отново на декларацията за взаимно признаване. Така че трябва да се определи точно, когато се иска допълнителна информация от административния орган, да определи той точно какво и защо го иска. По-нататък докладчикът предлага едно допълнение, което прилича на, на, ново, на ново определение. Надяваме се докладчика да се върне на първоначалния си текст, който ние приемаме. Можем да проявим гъвкавост. Right now. And no, no, now they specify the information that should be included in the assessment, which we highly support. Що се отнася до групата за координация по 10 член, сме предпазливи, макар и да можем да проявим гъвкавост, в зависимост от това как, какъв ще бъде изхода на преговорите по 4 и 5 член. И най-сетне надяваме се докладчика да се вслуша в нашето становище, за да постигнем напредък и принципа на взаимно признаване да заработи на практика и облегчи дейността на много търговци в Европа. Благодаря, Паскал Дюро от името на Зелените. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко, благодаря е, на, на докладчика за извършената работа, отразил становищата на различните групи, отзивчиво и непредобедено. Е, е, така че всичко, всичко е чудесно от, от, от тази от тази гледна точка. Нещата ще потръгнат, е, общо дето споделяме текста, има е, е, някои, някои дреболии, които могат да се доискусорят. Първо въпроса за прословутия английски язик. Бихме, бихме търговеца. Сега, въпрос, разбира се, но не е чак толкова сериозен въпрос. Ам, що се отнася до петия член и казаното от Виржини Розиер, мисля, че по този въпрос трябва да, да поработим, за да се избегне допълнителната тежест и за търговците, и за националните административни органи, да, да, да, не, да не се обременява прекомерно процедурата. И последно, е, това вече по-сложничко ще бъде, опасявам се, е въпроса за принципа на предпазливост, е, е, е, въвеждането на този принцип. Знам, че има съпротива срещу прилагането на този принцип. Знам също така, че се твърди, че до някъде той вече е отразен чрез възможността да се изтегли от пазарна реализация продукта, който примерно би застрашил общественото здраве. Но този принцип в пълния си обем дава възможност да се изпреварят събитията, е, т.е. Да, да се е, е, действа по презумпция. И за нас това е важно. По-скоро да се изпреварва, отколкото да се реагира. И, но, но, но пак ще говорим по, по този въпрос. Той, той, той винаги се оказва спорен какво да правим. Инак, след, с изключение всичко това, благодаря и с подкрепа. Благодаря с ЕФДД. Е, Господин Золо, благодаря госпожо председател, благодаря на докладчика. Е, в общи линии сме е, съгласни с представеното. Тук би за да стигнем до съгласие, остава само още един въпрос, за да се премахнат пречките на, на търговията. Тук са посочени основания от съществен обществен, обществен интерес. Ние се страхуваме, че това може да се тълкува различно. Тук е посочено, че се използва тълкуването, което е предложено в съдебно решение на Съда на Европейския съюз. Европейският Европейската комисия може да допринесе за разработването на една система за взаимно признаване, но да не бива да смесваме тук териториите. Благодаря. Благодаря. Европейската комисия. Отново господин Нунис Делмейда. Also here we welcome uh, very much the work of the members on this proposal and in practice. Е, благодаря, ние ценим подкрепата, особено на, на докладчика която сочи, че споделяте е, привързаността ни към задълбочаване на взаимното признаване, усъвършенстването на процеса в полза на, на търговците, потребителите и конкурентоспособността. Принципа на взаимното признаване е, не се прилага в достатъчна степен вече твърде дълго време. Но трябва да проявим амбициозност и за това да направим така, че и търговците, и националните органи да работят в условия на правна сигурност. Което предлага комисията, може да постигне тази цел. Първо, декларацията за взаимно признаване очертава отношенията между администрацията и търговеца, процедурата на оценка дава възможност всички ограничения да бъдат обосновани. Най-сетне е, по един дружелюбен за бизнеса начин ще се разрешат проблемите за достъпа до пазара. Първото ми впечатление, след като се запознах с измененията, е, че следва също така много внимателно да обмислим потенциалните изключения от приложното поле на текста. Принципът на взаимно признаване проистича от първичното законодателство на Съюза, първичното право и следователно винаги ще се прилага за продукти, които не са и предмети, които не са предмет на хармонизация. Ето защо по този начин, ако се разшири полето, е, е, националните органи и търговците ще се лишат от процесуалните гаранции, е, на които те имат право. Това ще влуши обстановката, и, е, в, в, макар и в интерес на взаимното признаване. Отбелязваме също така доста изменения, съвнесени по отношение на декларацията за взаимното признаване. Целта е тази декларация да бъде приемана е, чисто за сведение. 125-то, е, е, 149-то изменение, между другото, в този смисъл. Тоест, декларация без каквото и да било, прав... без каквото и да било правно действие, що се отнася до разумните очаквания от стопанския субект. Но, вижте, ако тази декларация не даде правна сигурност на търговеца, то тя няма да има смисъл и в такъв случай никога няма да бъде и ползвана. Също така трябва да имаме предвид измененията, що се отнася до процедурата на оценка 175, 176, 190, 91, 92 и прочие изменения. Процедурата дава възможност за обосноваване на наложените пазарни ограничения, съпътствана е съответно от процедурни гаранции – но, за да бъде законно едно основание, е, е, то трябва да отговаря, т.е. да бъде подложено ограничението на оценката за обществен интерес и пропорционалност. Това съществено значение за доверието в системата. Лишаването на стопанския субект от съответните гаранции е, не само би влушило надежността на взаимното признаване, а и би подронило правата с които те вече се ползват търговците. Също така е важно да се подчертае, че е, процедурата за, е, по директивата за прозрачност не може сама по себе си да замени, да замени оценката. Е, директивата за прозрачност се занимава с вместимостта на националната норма с европейското законодателство. В случая не говорим за това, а за практическия резултат от прилагането на националното законодателство към конкретен продукт. Много от измененията, от друга страна, конструктивно обогатяват е, нашето предложение, трасирайки пътя към колко се може по-бързото му приемане. Да се надяваме, докато не е изтекал мандатът на, на парламента, готови сме да работим в тази посока и да взаимодействаме и за напред с парламента. Благодаря. Благодаря и накрая заключителни думи от докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за конструктивното сътрудничество, което ми оказаха. Споделяме едно и също становище. Целта е да се усъвършенства процеса, следователно той трябва да бъде упростен, да бъде намалена сегашната административна тежест, за мен, освен това, нещо особено важно е, че а, ако ще се налагат някакви изисквания, то не би следвало да бъдат изисквания за подаване на допълнителна информация, която вече е предоставена от стопанския субект. Това е принцип, към който следва да се придържаме и ако се придържаме към него, ще стигнем до окончателно съгласие помежду си. Благодаря ви още веднъж, колеги. С интерес очаквам по-нататъчната ни работа. Благодаря. Компромисните изменения ще бъдат разгледани на следващото ни заседание през месец юли. С това можем да закрием днешното си заседание. Благодаря ви, колеги, е, за присъствието. Председателката любезно благодари на преводачите. Приятна вечер и до утре сутрин.